Ich към обяснения на, гласув... на гласуването. По целия дневен ред и по бюджета за 2009 година. Благодаря, господин председател тъй като нашите а, е, национални правителства трябва да спестяват, а, Европейския парламент увеличава бюджета си. Това ще има непре... незабавни и много осезаеми последици. Е, нашите е, вноски в бюджета ще се увеличат с 60% през следващите месеци. Да го поставя в контекст. Нашата партия партия иска да има намаляване на изразходването на бюджета и всъщност можете да а, говорите за стимули, но всичко знаете, но знаете, че това не е така. Всъщност, вие бъркате в джобавата на хората и а, а, ги харчите за бюрократични цели. Ако имаше по-ефективно използване на а, средствата, ние щяхме да загубим а, а, студената война. Благодаря, госпожа Доц. Да, благодаря. Искам да кажа съвсем ясно, че подкрепях 7.33 и 7.32. Съжалявам, че е, пленарната зала не ги подкрепи. Приветствам всякакви мерки, които подпомагат е, семейното планиране. Е, освен това, онези, които получават финансиране за Е, подобряването на баланса на половете в азиатските държави. Също така трябва да бъде обект на действия от наша страна и да се откаже подкрепа за подобни схеми. Благодаря, госпожо Доц. Това са изменени, а, обяснения на гласуването. Сега преминаваме към доклада. Госпожа Ройтова, и аз бих искам да кажа, че съм разочарована, че днес не успяхме да гласуваме за помощ за развитието и а, за това, че европейски средства не могат да се използват за семейно планиране, за аборти и стерилизация. Аз съм против използването на подобни методики в Азия, когато жени биват принудени да абортират, ако плода е момиче днешното гласуване от комунистите и социалистите блокира тази гаранция тогава, когато ни планирахме нашия бюджет. Благодаря, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председател. Ако разгледате измененията, в много от тях част от текста променяше е, текста на, и, и смисъла на цялото предложение. Тук се говореше за Европейски съюз, който ще се финансира все повече и повече по неолиберален начин. Парламента се отказа от това и доказа, че всъщност не е научил много от кризата която изпитваме през последните няколко години не се е научил също така, не е извлякал полуки от е, либералния пазар. За съжаление мога да кажа, че по този път не можем да продължим. Ако погледнем европейския бюджет, е, все още, за съжаление, той е, се управлява от неолиберализъм и това е вредно за населението на Европейския съюз. Именно точно това наблюдаваме. Благодаря, колега господин Галниш. Господин, господин председател, докато раз, имаме различни програми, които върват в талвига на нашите програми, образование и така нататък получават милиарди. Не можем, не дадахме на млекопроизводителите това, което те имаха право да очакват. 812 и 72 бяха много важни. 812 дава само 300 милиона, 72 дава 600 милиона. Трябваше 72 да бъде гласувано първо. Това е един пределно ясен текст. А, имаме 61-и параграф член, а, първи е абзац, където става дума за, за същия а, текст, който трябва да бъде гласуван първи. Но, защото формалният регламент има приоритет пред неформалният. А, затова второто трябваше да бъде а, обявено за отпаднало. Смятам, че този подход е скандален. Благодаря, господин колега Галниш. Сега имаме обяснение на вотовете по доклада Манка по бюджет 2010 година. Аз балсавал. Благодаря. Искам да поясня, че гласувах за бюджета 2010 година, тъй като предвидените в него средства ще бъдат използвани да облегчат положението на гражданите на държавите членки на Европейския съюз, които са в трудно положение поради економическата и финансовата криза. Много е важно за бъдещия период, защото отчитаме социалните потребности на хората. Аз гласувах също така за средствата за създаване на нови работни места и за запазване на работна заедост. Не по-малко важно е че се предвиди финансиране за млекопреработвателния сектор. Можеше да бъдат повече пари, но как, все пак е добре. Благодаря. Господин Фандален. Господин председател, всички всички персоналът расте, а всички страни членки трябва да ограничават бюджетите си. Не виждам защо, когато режеме националните бюджети, тук нашия топ бюджет се увеличава. Същото се отнася и до заплатите на служителите в институциите. Същото се отнася и другите разходи. Разходи за офиси, телефонни разходи и така нататък. Никой депутат не трябва да дава сметка за това как разходва тези пари. Затова мисля, че би било разумно а, ако искаме, ако искаме да представяме така нещата, да решиме, че това е един, просто един коледен подарък. И затова гласувах срещу бюджета. Смятам, че колегите трябва да си помислят по-хубаво върху това как се използват тези пари, които всъщност е един подарък. Благодаря, колега. Сега минаваме към обяснение на вота по следващия доклад. Господа Мова, благодаря, господин председател. Аз, разбира се, гласувах за мерките, които се предлагат, за да може да се преодолее кризата в, в сектора млекопреработване и млечна промишленост. Но това, което даваме е един абсолютен минимум. То няма да е достатъчно. И трябва да кажа, че съм малко ядосан три пункта повдигнах на няколко пъти, нямам отговор. Първо, Питах какво възнамерява да направи Европейския съюз, за да се преодолее тази криза, защото ние от една криза влизаме в друга. А, това са последователни кризи, които преживява млекопреработването и млекопроизводството. Какво, какви полуки сме извлекли от тези кризи? Това е, е, е бедствие, което раз, влияе върху живота на не едно семейство. Второ, искам да попитам как ще се разпределят тези средства между страните членки и а, как ще се гарантира това, че малките производители ще получат пари, защото става дума за тяхното оцеляване. И трето, какво ще направим за дискриминацията по отношение на така наречените нови страни членки и техният пазарен дял. Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Има три неща, които искам да кажа във връзка с млечния сектор. Първо, приветствам факта, че комисията сега ще реагира по-бързо, ще има възможност да реагира по-бързо на пазарните условия в сектора. Радвам се също така, че ще можем да окажем и финансова помощ на млекопроизводителите в Европа. Но парите не са всичко трябва от сега да помислим какво ще стане след като бъдат премахнати квотите. трябва да помислят това от тези, които са отговорни за взимане на решения, защото какво ще стане на пазара за мляко и млечни произведения след отпадането на квотите? Това е много важен въпрос. Благодаря, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председателю. Напълно а, подкрепям разширяването на член 161 по отношение на сектор млекопреработка преработване и млечна промишленост, защото това със сигурност веща е по-добро бъдеще за този сектор. Не би трябвало да има, разбира се, въздействие върху конкурентно способността. По отношение на бюджетите на държавите членки, аз имам известни съмнения, защото не всички държави членки имат една и съща възможност да финансират една и съща мярка по един и същи начин. Така че много е важно да не застрашаваме конкурентно способността потребността както на нашите стопани, така и на сектора. Така че аз бих предпочела квотите да се финансират от бюджета на Европейския съюз, така че всички държави членки да имат еднакъв достъп. За това се въздържах. Благодаря. Благодаря на колегата Ройтова. Зизикевски има думата. Уважаеми госпожи и господа, след редица месеци дискусията и протестите на стопаните в редица държави членки, ние поискахме допълнителна подкрепа за млечната промишленост, но това очевидно не е достатъчно, защото много от стопаните са вече пред, пред банкрут и така се подкопава и репутацията на Европейския съюз. Защо комисията толкова късно реагира? Няма ли наблюдение на пазара? Това ли означава? Късната реакция. Също така, действията на администрацията не винаги са позитивни. Защо? Защото когато се събави едно действие, то става по-скъпо. Трябва да си извлечем нужните полуки. Трябва да се стабилизират пазарите в дългосрочна перспектива. Наше задължение е това пред стопаните, които наистина много е, труд влагат в сектора. Благодаря, господин Зикерски. Още две обяснения на ВОД са записани. Искам да посоча, че по, по отношение на 170 член обяснения не могат да бъдат искани или предлагани след началото на процедурата. Ще приема сега на постъпилите две, но искам да подчертая, че трябва действително да спазваме е, правилата, иначе нещата ще излязат извъд контрол. Колегата Кенни има думата. Благодаря ви. Първо, искам да кажа, че и аз много се радвам че а, успяхме да гласуваме помощта за сектор млекопреработване. Това е ясен знак, че в рамките на възможностите си Европейския съюз се слушва в тези проблеми. Бихме искали, разбира се, повече да дадем. Надявам се, че това ще се случи в бъдеще. Но половин самон хляб е по-добре, отколкото никакъв хляб. А по отношение на редицата грешки, господин Бузе каза наистина че нещата може би така се пообъркаха, защото прекалено бързо е говорил, но 444 е, се наричаше, например, 445, е, както и редица други проектоизменения бяха с е, грешен номер. Много ви моля това в бъдеще да се отчита и разбира се, грешката на екрана също е проблем. Електронна грешка, но нека да не се допуска в бъдеще. Благодаря. Благодаря, колега Келис. Господин Калиновски има думата. Благодаря ви, господин председателю. Аз гласувах за изменението по отношение на въпросния регламент, защото имам известни съмнения по отношение на новата система – за санкции, дали тя трябва да влезе в сила и ще влезе ли в сила от 1 април. Но аз гласувах за, защото тази промяна ни дава възможност да подкрепим стопаните в областта на млеко преработването с е, съответните милиони евро, така че се надяваме, че тежкият период за тях ще бъде вече приключил и ще бъде зад гърба им. Но какво ще е бъдещето на млечната промишленост в Европа и особено как квотната система ще функционира от една страна? разполагаме с предложението да се увеличат квотите, а от друга страна има и предложение да се намали а, е, доставката. Аз съм за разширяване на квотата. Благодаря. И така, а, е, приключваме с обяснение на вода по отношение на а, е, този доклад. Давам думата на господин Хал по отношение на външните взаимоотношения. Благодаря, господин председателя. Има един философ, който казва, че действително всичко може да бъде е, манипулирано, когато има едно злонравно намерение. Всичко това, което изслушваме, кара да мисля именно в тази посока. Сякаш е, Европейски съюз, заявявайки, че защитава своите принципи демокрация, В е, какво прави в реалния свят обаче? Подкрепят тираните в Пекин, и също така действа в Куба против демокрацията, по отношение на радрените амбиции, по отношение на Израел-Палестинския конфликт. По отношение на разширяването на демокрацията, искам да кажа какво е истинското поведение на нашата институция. Бихме искали да прилагаме същите стандарти в рамките на нашите територии, в противен случай отиваме в различна погрешна посока и не спазваме демократичността в е, нашите действия. Бих искал също така да поставя въпроса и за Лисабонски договор, който би трябвало да бъде поставен на референдум. Благодаря, благословен господин Хамат. Благодаря, господин председателю. Мисля, че никой няма да бъде против е, факта, че трябва да подкрепяме демокрацията в цял свят и особено в Европейския съюз. Но ако се обърнем назад към полките от историята. Спомням се, когато САЩ искаше да лансира демокрацията в света, а пък хората ги питаха, ами афроамериканците, ами вашия заден двор, не вие им забранявате да гласувате. Британия със своите колония, колониални политики също може да бъде използвана като пример. А сега Европейския съюз иска да лансира демокрацията в Европейския съюз. Колегата ми вече току-що даде а, примери за едно подобно лицемерие. Нека първо да гарантираме, че у нас има ред и след това да говорим за лансиране на демокрацията. Когато Ирландия гласува не за първи път по отношение на Лисабонския договор. Ни казахме, о, ние сме съгласни, обаче ще ви дадем втори шанс да гласувате както трябва. Нека да подредим нещата най-напред у нас. Благодаря. Благодаря, господин Каман. И с това приключваме обясненията на вода по външните отношения. И сега преминаваме към доклада Барок. Господин Хан има думата. Благодаря, господин председател. И отново е, смятам, че е, е, Европейската конституция и Лисабонския договор не е в сила, а всичко в доклада Брок се основава на този текст. И тук има нещо малко а, съмнително, тъй като той беше задържан след, евро, след вота на ирландците и изведнъж сега беше изваден. Естествено, ние знаем ре, реалността, че съществува една политика на Европейския съюз, знаем делегации, във всички а, имаме и посланици на Европейския съюз, макар че не се казва така. И сега се а, озаконява това, което си е практика в Европейския съюз и никой не се оплаква сега, защото естествено това си е било една практика в продължение на много години. И тогава европейската политика преминава от фазата на немислима към неизбежна. Благодаря, господин Ханан. Това беше единствения, е, единственото обяснение на вод и сега преминаваме на подготовката на срещата за Европейския е, съюз и срещата на върха Европейски съюз САЩ. Благодаря, господин председател. Подкрепих тази резолюция, понеже при, е, придавам голямо значение на срещата на върха между Европейския съюз и Штатите. Е, По време на срещата на Г-20 бяха направени много е, обещания. Европейския съюз и САЩ би трябвало да поемат водеща роля за прилагането на ангажиментите поети от Г-20. Именно за това ние би трябвало да е, поемем ко- координиращата роля. Трябва да има едно стратегическо партньорство между Европейския съюз и САЩ и се надявам, че комисията ще отчете това. Благодаря господин е, Байчетис и накрая господин Канан. Благодаря господин председател. Искам да благодаря на всички е, за търпението, включително и на прекрасно справящите се задачата преводачи. Всички ние приветстваме срещата на върха, обсъждането на техническо мерки а, на техническо равнище. Много е важно обаче да отчетем, че целият свят гледа на тези а, срещи на върха а, на равнище Европейски съюз, на равнище Американска администрация. Това е добре за стимулирането на нашата економика, защото ни би трябвало наистина да говорим за една отворена, открита търговия. Разстроен съм, когато говорим за обща селско-стопанска политика, а, в която ние внасяме протекционизъм, което вреди на третия свят. Ние всъщност сме в спиралата на протекционизма, която води надолу, а ние трябва да стимулираме световната економика. Благодаря. Благодаря, господин Камал. Всички, които са тук, останали, ви желая приятен обед и ще се върнем отново тук в тази зала в 15 часа.